всички. Подновяваме заседанието. Протокола от вчера вече е наличен. Има ли бележки по него? Никой няма желание да вземе думата, така че можем да го сметнем за прият. Дневният ред следва съвместен дебат по европейския семестър. Госпожа Ферейра има доклад по темата. Мога да дам думата. All'onorevole Schwab. Давам думата на господин Шваб. Прего. Имате думата. Господин председател, аз също съм много изненадан.